Okay, colleagues, can we start, please? Драги колеги, предлагам ви да започнем. Can I start with chairman's... Бих искал да започна с съобщение на председателя. Преди да премина към доклада от срещата на координаторите, искам да информирам комисията, че след 4 години работа в секретарията на нашия комитет. Янес ни напуска, като се е устремил към едно ново предизвикателство. Ще бъде част от звеното за съвместно вземане на решения. Това ще бъде след днешния ден. Той е работил по разнообразни въпроси, Знам, че работи много упорито и определено ми беше много полезен, откакто станах председател. Така че бих искал да му пожелая всичко най-добро в новото му начинание. Няма да го виждаме вече в досегашната му роля. А, още повече, че съвета почти никога не е съгласен с това, което мисли парламента, но въпреки всичко Бих искал да му пожелая успех и да му благодаря за работата при нас. Янеш, всичко най-добро. Okay, Относно доклада на координаторите. Два доклада. Регламент за статистическите декларации за преноса на стоки по сухо, със сухопътен транспорт. Сигурно Знаете, че вашия председател прави това на базата на вашите статистически доклади, които му дадохте. И след това по регламента за програма за по-нататъчно развитие на е, интегрираната политика по мореплаване. Относно становищата и разходването през 2009 година на общия бюджет на Европейския съюз, това ще бъде възложено за становище на НП раз, разходите на, разли, на бюджета на различните агенции. Те, а, там се иска координаторите да се организират заедно, да издадат едно становище. Групата Алде ще се занимае с този въпрос за регламента на Европейския парламент и съвета за подобряването и пазарния надзор – на дво и три колесните и четири колесните превозни средства. Групата Европейските консерватори ще изготвят становище. Разбрахме се да не се прави становище по решението за подробни правила за достъп до публично регулирани услуги за глобалната мрежа за наблюдение. Комитета по граждански свободи ще направи един доклад за световния подход към пренасенето на данни от регистъра с лични данни на пътниците. Доклада ще бъде изготвен от комитета, Комисията по граждански свободи. Това са решенията, които взеха координаторите относно изготвяне на доклади и становища. Ще ви бъда благодарен, ако ми предоставите имената на хората, които ще работят по тях в близкото бъдеще. Следващата точка. Транспортните приоритети. Координаторите решиха да докладчикът господин Полейдо ще трябва да докладва на срещата на комитета през ноември и проектостановището ще трябва да бъде прието до месец януари на нашата среща през януари за комисията Шуре. Информирахме координаторите за проекта на бъдещия документ, отнасящ се до служителите в областта на въздухоплаването. Този проект ще бъде прият през декември и той ще определя процедурата за обучение и даване на разрешителни на пилоти. Господин Гудо изпълнителният директор на Европейската агенция за безопасност във въздухоплаването ще посети нашата комисия. Информирах координаторите и за искането на господин Войчер да постави въпроса за използването на парапланери и аварии с тях. След това бъдещето финансиране на трансевропейската транспортна мрежа бяха обсъдени различни варианти. Беше решено на 13 ноември отново да се върнат координаторите към този въпрос след консултации с, други политически, с политическите групи. Извинете. По точка разни докладчикът представи информация за Европейско споразумение за евровин винетка. И координаторите съгласиха с това да дадат задача за допълнително проучване на фактите на докладчика. За взаимоотношенията с националните парламенти възоснова на работната програма на Европейската комисия за 2011 година координаторите решиха на заседанието през ноември да обсъдят теми за възможно сътрудничество с националните парламенти през следващата година. Ще има извънредно заседание между координаторите и Европейската комисия на 16 ноември това ще бъде свързано с актуализирането на черния списък на превозвачите. Също така ще бъдат обсъдени последиците за граждани от економическата и финансова криза. Това ще бъде през януари следващата година. Текстът на документа за транспорта беше одобрен в съответствие с нашата позиция от 20 октомври. Просто комитетът на председателите на парламентарна комисия поиска през януари да бъде окончателно утвърден този документ. На 10 ноември ще има посещение на летището в Скипхол. Искам да приканя всички членове на комисията, които имат интерес, да съобщят на координаторите за техния интерес. Ние ще разгледам въпроса за сигурността на летищата и мерките за сигурност и най-вече използването на скенери за проверка на човешкото тяло. Също така ще разгледаме на 24 февруари въпроса за фалита на авиокомпаниите. Европейската комисия възложи проучване за въздействието то ще се основа върху предложението на комисията от 2010 година. Така че очакваме да получим това проучване на Европейската комисия. Други въпроси беше поставен от колегата Лухтенбергер въпроса за транспорта до и от Страсбург. Ние решихме да се върнем към този въпрос, когато разписанието за следващата година за Страсбургските сесии окончателно бъде утвърдено. също така бяхме информирани, че се проучва въздействието на вулканичния облак и да се обмислят начините как да се реагира в подобни ситуации, ако те се случат. Това ще бъде обсъдено на следващото заседание на координаторите. Уважаеми членове на комисията, имате ли някакви въпроси по съобщението ми за заседанието на координаторите? Да, заповядайте. Въпроса. Когато ще се върнем от Скип Хол, а, ние всъщност ще се върнем за деня на сесията в Брюксел. Кога се връщаме от Скипхол? Председателят мисли си, че в 3 часа след обед. Да, защото трябва да се върнем за гласуването. Така че ще се върнем точно за началото на пленарната сесия в Брюксел. Добре. Виждам, че всички са съгласни. Нека сега да преминем към следващата точка от дневния ред, което е подписване и изключване на споразумение за безопасност на гражданското въздухоплаване между Европейската общност и Канада. So и така сега ще гласуваме. Нека да направим едно пробно гласуване, за да се уверим, че системата работи. Моля, гласувайте. Това е пробно гласуване за да проверим дали работи системата. As everybody, there's always one in the... Дали всички са гласували? Гласуването приключи. Да, всичко е наред. Job, Добре, че системата работи, защото имаме много сложен списък за гласуване и така започваме да гласуваме. Няма изменения, гласуваме по цялостния текст на доклада на госпожа Тикал. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Гласуването приключи. 29 са за, няма въздържали се, няма против. Поздравления! И така, независимо от това, че госпожа Тикао не присъства, ние я поздравяваме. Thank you. Thank you. Благодаря ви. time the next one's So got a 10 minute break. Сега имаме 10 минутна почивка до 9.30, преди да преминем към следващата точка от дневния ред, а това е обмен на мнение с координаторите на Трансевропейска транспортна мрежа, госпожа Пайс и господин Де Оливейра. Моля, върнете се точно в 9.30 в залата. Okay, colleagues. Уважаеми колеги, If we can take our seats just to... Моля, заемете местата си, за да обясня какво ще предприемем от тук нататък. Ще помоля двамата координатори по трансевропейската транспортна мрежа ТНТ, госпожа Пайс и господин Валенте де Оливейра, да говорят по 10 минути. Обещавам ви, уважаеми членове, че ще бъда изключително стриктен за спазването на времето от страна на координаторите, както и от ваша страна. След това ще проведем една сесия с въпроси и отговори, така че ще Имаме възможност голям брой а, от вас да зададат своите въпроси, след което координаторите ще отговорят. Ще повторим а, същата процедура и по-късно тази сутрин и след обед. И така, нека не отлагаме повече. Ще дам думата на дамата, ако господин Де Оливейра не възразява. Ще помоля Карла да се изкаже. Тя разполага с 10 минути. След това ще дам думата на господин Валенте. Traffic's not been good for recently. So, it's that microphone, Carla. So, it's up, up to you if you want to press that button. Of course. Така, Карла, имате думата. Благодаря, Брайан. Уважаеми членове на парламента, ще започна с причината за присъствието ми тук днес, а именно, че имам два приоритетни проекта, един от които е река Дунав и макростратегията за нея. Мисля, че тя е изключително важна – и ни е необходима. Тази година съвпада с средносрочния преглед и ако погледнем напредъка, можем да кажем, че от една страна има такъв, от друга сме понесли известни неуспехи. Ще ви обясня какво имам предвид. Тази година започнах с цел да подсиля и подобря започнатите инициативи. Най-напред е, съвместната декларация относно водещия принцип, който е изключително важен и благодарение на който да обединим интересите на групите, занимаващи се с е, интересите на околната среда, както и е, транспортните групи, занимаващи се с канали и реки. Това, което правим ние в нашата съвместна декларация е, че молим хората да създадат контролна група за наблюдение, така че в нея да участват всички, не само една от групите и тя да има възможност да, да се намесва във всеки един момент. Нека се спра на въпроса за Дунава. Съществуват два проекта, които включват Румъния и България. Единият е само за Румъния, а другия е общ за двете страни. Проекта в Румъния върви добре. Това е проект по, беше проект по ИСПА. В момента по структурните фондове, които осигуряват е, повече средства и повече време. Това, което предстои да направим в следващите два сезона, е контрол i will call an item uh, uh, in that region and in uh, two full seasons they will monitor the... Ще следим движението на есетрите в Дунава. Председателството се осъществява от България и Румъния съвместно. В момента в Унгария има проучване – то върви добре. Това, което там ни затруднява е, че имахме няколко нови правителства, с всяко от което трябваше да започваме работата си от начало. На всеки министър е необходимо а, малко време, така че да, а, да влезе в крак с нашите действия. Thank you very much. And uh, I don't like to work in a country when the government is not knowing what I'm, uh, what I'm doing. Не обичам да работя в страна, където правителството не е наясно с а, това какво правя. Ето защо ми се налага да изчакам а, да минат няколко месеца от а, встъпването на правителството в а, длъжност. В Унгария можем да кажем, че имаме една деликатна ситуация. По-голямата част от а, заинтересованите лица искат а, нещо, но не винаги интересите им съвпадат. След това посещавам и Австрия. В началото Австрия беше истински пример. Проектът беше много добър за националния ландшафт, но изведнъж се оказа, че сме изправени пред трудности и ми се струва, че ще ни няма да бъдем подготвени да действаме доста дълго време. Имам чувството, че дори до 2022. Стигаме до трудната част Германия – много важна част от а, проекта за Дунава. Защото там а, рек, реките Рейн и Майн се а, вливат а, в а, Дунава. В момента тече проучване, започнало от 2008 година. Отново има контролна група за наблюдение в която са представени всички страни, групите за околна среда, корабоплаващите, групите представящи транспортния сектор. Те започнаха да работят и според официалната версия всичко тече добре. Uh, uh, uh, Интересен проект е Северна Сена. Там няма проблеми, свързани с околната среда. По-скоро трябва да разрешите проблеми, които съществуват, доколкото знам. Транспортния сектор и, корабо, и сектора на корабоплаването приемат нещата такива, каквито са към момента. Надявам се да постигнем успех, защото Северна Сена е изключително важна за много региони. Това ще бъде един сигнал за всички тези региони. Белгия и Нидерландия се готвят за отварянето на канал – с който да бъдат свързани с Париж. Това е исторически момент. Благодаря, казва председателя. Смятам да дам думата на господин Валенте. Uh, Благодаря, господин председател. Аз няма да повтарям а, описанието на стратегическата рамка от миналата година, защото няма промяна в нея. Става въпрос за пристанищата в Европа и ситуацията там е доста добра. Реално аз продължих процеса на консултации с заинтересованите страни в Европа. В последните три години съм се срещнал и разговарял с повече от 300 души повечето от тях имат интерес от морския транспорт, мореплаващи, управляващи кораби и други. Той с голям брой хора се срещнах и тази година ще приключа своя тур на морските държави. След около месец ще съм приключил с установяването на връзка с действащите лица в този вид транспорт. Практическите резултати – Спомняте си, че имаше голямо безпокойство за кандидатстващите. Тази година има една променена тенденция след препоръките в предишните ми доклади. Комисията с подкрепата на държавите членки и Европейския парламент реши да адаптира и промени фокуса на приоритетите в работната програма. На практика тези промени изглеждат много положителни, поне до момента. Получили сме 14 нечитаеми предложения. Допустими за финансиране предложения, което доведе до отпускане на близо 750 милиона Европа, което е почти 10 пъти повече от бюджета, определен при обявяването на процедурата. 185 милиона евро е, е одобреното финансиране, което е близо два пъти от първоначално предвиденото. Развитието протича почти в същите насоки, като се обръща внимание на световната търговия, на вътрешния пазар, на експедициите по море и главно на сигурността логистичните вериги, вътрешноконтиненталните връзки. В предишни доклади съм казвал, че трябва да се разглежда самото пътуване, пристанищата, вътрешно-континенталните пътища, а в този доклад съм добавил още две неща. Професионалното обучение на всички лица, които имат общо с транспорта и същевременно геостратегическата ориентация, защото там има многобройни опции и варианти, особено като се имат предвид съседните държави, било на изток, било на юг, както и преобладаването на търговията с Китай. Европейския съюз продължава да бъде един от най-големите търговски блокове в света, но връзките са най-вече с Тайланд, Сингапур, през Средиземно море. Така че аз наблягам на това, че е важен човешкият елемент, за който има значение транспортната верига, обучението и образованието. В резюме, препоръките, които съм направил, наброяват 16, може би изглеждат много, но повечето от тях са ви познати от предишните ми доклади – ще ги изчета веднага, за да пестим време. Предпроект да се обърне, е, препоръчах да се обърне внимание на интегрираните пристанища като част от инфраструктурата, информационната структура, различните видове превозни средства. Второ, да се подобри вътрешната инфраструктура за превози. Понякога това е много дребен детайл, тази, този вид връзка, но не може да не се вземе предвид. Възможно е да има някакви сухопътни е, сектори или пък е, железопътни части от трасетата, които да създават проблем за по-голямата инфраструктура. Да, т.е. да се е, развият тези връзки, които липсват за да може да се интегрират с морските страни. Трето, проследяване на курса и местоположението с, пак с цел за увеличаване на сигурността и безопасността, като се дава възможност за пълен контрол на системата за доставки точно на време. Вероятно знаете, че има агенция по безопасност, създадена в Лисабон, ЕМСА на английски съкрещението. Много е хубаво, че това е една от европейските агенции, която вече функционира и то много добре и е готова да разгърне още повече своя потенциал. По-нататък да се проучи по още по-добре този сектор. Много силно подчертавам, че е необходимо да се провеждат проучвания, за да сме наясно какво действаме и правим. По-нататък до развиване на пристанищата и пристанищните дейности, различните портали и входове към пристанищата. Много части от Европа искат да имат една централна точка, около която да се развива системата. Обаче аз добавям, че е необходимо да има много висока ефективност в такива големи центрове на транспорт, такива централни а, места. Европа с толкова начупената си брегова ивица и дълга, освен това, тя възлиза на повече от 95 000 км, имаме възможност да имаме пилони, така да се каже, почти навсякъде, за да се избегнат случаи на заместване на а, видовете транспорт и да се прилага повече морски транспорт. А, Работещите в морския транспорт могат да извлекат големи ползи от още по-голямо обучение и образование. Предложил съм да се изгради една мрежова система Еразъм. Само три държави в Европа нямат проблеми с обучението на морски служители и офицери. Като тази мрежа, която предлагам да се създаде, ще донесе полза както на тези три държави, така и на всички останали. Седмата препоръка е да се разработят де, е, система за действия с оглед да се интегрират процедурите. Обслужване на едно гише е концепцията. Има няколко добри примера на такива гишета – които спестяват много време в е, оперативната дейност, трябва да се разширят и евентуално да се приемат еднакви процедури за такива гишета в е, цяла Европа, за да достигнем до единното е, морско европейско пространство. Научната и развойна дейност да се разработват кораби, оборудване, които намаляват емисиите и повишават безопасността и е, щаденето на околната среда. Предложил съм да има ограничение на газенето на корабите и да се подобри тяхното а, качество на функциониране. Най-малкото трябва да обръщаме внимание на резултата а, от работата на корабите и как те се справят. Друго важно нещо което вече е дало добри резултати, да бъдат много добре очертани различните мрежи за финансиране. Имаме едно посочно финансиране Кохезионните фондове, европейските инвестиционни фондове, структурните фондове са нещо, за което хората се нуждаят от по-добра ориентация и съвети и консултации, така че да имаме а, предназначени конкретно средства. Изцяло препоръчвам да бъдат възприяти насоките за трансевропейските транспортни мрежи, основани върху най-добрите практики и опит. Е, и разбира се, тези нови насоки трябва да бъдат преразгледани, е, преразгледаните сега съществуващите насоки. Трябва да бъдат потърсени решени основани върху критериите за най-добра практика, примерите за най-добра практика. Препоръчвам ви да подкрепите системата е, Евробонус. В Италия има система Екобонус. И мисля си, че е много добре в Европа да има една такава обща система. Не само екобонус, но и евробонус, защото това е нещо, което пряко се отнася до водачите на моторно превозни средства и намалява въздействието върху околната среда и пътищата. Така че, мисля си, че една подобна програма Евробонус може да бъде възприята на общо европейско ниво. Разбира се, има много проблеми с нашите съседи. И разбира се, имаме и общи проблеми с много от нашите съседи на нашата източна граница имаме много проблеми. От другата страна на границата определено виждаме, че нашите партньори са тревожни и проявяват загриженост. Ние по тази причина трябва да разглеждаме нещата комплексно. Трябва да разглеждаме морския транспорт като свързан с железопътният а, а, транспорт. Така, например, с а, руското правителство преговаряме за пунктовете, в а, които се а, сменя ширината между релсите и съответно трябва да бъдат прехвърлени а, вагоните върху нови платформи. Бяха разработени, разработени проучвания пилотни проучвания за използване на различни видове горива. Приоритетът е втечнения природен газ, защото той е много по-безопасен що се отнася до емисиите на въглероден диоксид, частици и други е, емисии. Разбира се, втечнения природен газ изисква създаването на една мрежа за зареждане. Трябва да има е, резерви и хранилища, но така или иначе това е много по-чист вариант, екологично чист вариант, отколкото сега съществуващата система. Да, да, приключвам вече. Смятам, че наистина е необходимо да имаме ясна транспортна политика с много ясно очертани приоритети. И в заключение искам да кажа, че споделях тези препоръки с много заинтересовани страни в Европа и смятам, че те ще доведат до една иновационна транспортна система в Европа, която да подпомага търговията и сближаването но също така тя ще осигури и по-високо качество на живот. Председателят, благодаря ви. Има желаящи да се изкажат. Като цяло 8 ще давам думата на трима оратори всеки път, за да зададат въпроси и ще ви помоля тези изказвания да бъдат сведени до 4 минути и след това ще дам думата на координаторите. Моля ви да ме извините предварително, но просто се налага да бъда много стриктен. Започваме с НП. Господин Грош като координатор. Благодаря ви, господин председател. Първо бих искал да благодаря на нашите експерти и тъй като Нямаме време, ще се спра само върху два аспекта. Първо, годишния доклад или по-скоро годишните доклади, ако те се публикуват прекалено късно, тук вече се създава едно впечатление за вече видяно. И когато става дума за такива забавения, бих искал координаторите да бъдат по-стрикни, що се отнася до времето и графиците, защото трябва да се извършва средносрочен преглед и по този начин ние получаваме повече материал за размисъл, повече информация. Така, например, в един от докладите се споменава моята страна и Нидерландия и докладчикът говори за екологичното въздействие на проектите. Затова искам да кажа, че ние трябва да получаваме информацията много бързо, така че ние можем да можем бързо да решим конфликтите или да изгладим противоречията. Е, също така знам за системата за събиране на пътни такси във Франция – аз съм много загрижен от възможността такава система за събиране на пътни такси да бъде въведена във Франция и как това ще се отрази на европейско ниво, дали ще има една такава европейска система. А следващият ми въпрос се отнася до използването на финансови средства. Във втория доклад нещата са като цяло ясни. Ние имаме 85 милиона за трансевропейските транспортни мрежи и 60 милиона за Марко Поло. Но какъв процент прави това от цялостния бюджет? И как ще бъдат изразходвани тези средства в краткосрочен аспект и е колко от тях? И следващия ми въпрос е, вие направихте някои предложения, конкретни предложения, и според мен те като цяло се обвързват с онази политика, която ние бихме искали да се провежда ние тук в парламента. И разбира се, ние искаме държавите Шенки да работят възоснова на един интегриран подход. А също така това въжи и за обучението, за което ви споменахте. Искаме да има по-добра връзка между пристанищата и обектите, които се намират на суша, особено у нези, които са отдалечени от бреговете. Утре в Комисията по регионално развитие ще се обсъжда един подобен въпрос. Много е важно да можем да работим на европейско ниво последователно и смятам, че вашия доклад е много важен за нашата парламентарна комисия, за насоките, за трансевропейските транспортни мрежи, за средносрочния преглед и той ни позволява да формулираме и провеждаме една последователна политика за сближаване. Вашия доклад ще бъде също много важен за комисара по околната среда, тъй като е важно да се постигне последователност във всички сектори. Благодаря ви. От групата на социалистите давам думата на координатора. Благодаря, господин председател. Също искам да благодаря на координаторите за представенето, както и за отличната им работа. Въпросът ми е към госпожа Пайс. Относно Дунав, Искам да кажа, че нашият експерт по въпроса днес няма възможност да присъства, така че няма да мога да вляза в дълбочина. Но доколкото разбирам, има забавяне, трудности свързани с политическите въпроси, най-вече сменящите се правителства. Искам да попитам дали от своя опит вие можете да направите препоръки за бъдещето Възможен ли е друг подход за разрешаване на тези проблеми? Мислите ли, че координаторите могат да имат по-силна роля, така че да се избегне загубата на време, когато се случват подобни неща? Може ли Европейския съюз да направи нещо? Що се отнася до маршрута Северна Сема, Сена, изглежда проблемите, които споменахте, са най-вече финансови. Споменахте системата за такси. Може ли да обясните малко повече как ще се определят пътните такси? Дали има някаква формула? Uh, uh, има ли формула за публично-частни партньорства? Как ще се отрази това в средносрочения преглед? Изглежда има заплаха а, за това, че нашият принос ще бъде намален. А, бихме искали да видим какво предлага комисията може това да доведе до забавяния, но освен това могат да бъдат заплашени и други проекти. Може да има намаляване с 44.3 милиона евро. Какви трудности би могло да причини това? Какво трябва да направим? И на последно място, потвърждавате ли, че всички участващи органи имат политическата воля да продължат и да се отдалечат е, от е, етапа на проучване и да започнат е, истинската работа. Ще, справим ли, ще спазим ли срока 2016? Що се отнася до господин Оливейра, бих искал да кажа следното. От прочетената от мен бележка стигам до извода, че има липса на интерес в сектора. Поклащате глава, но може би ще ни обясните. Можете ли да изясните какъв напредък е постигнат? Какъв може да бъде постигнат за в бъдеще? Какъв е отговора на комисията на вашите препоръки? Доста говорихте за проучвания, определене на стандарти. Има ли реакция на това? Благодаря. The... Благодаря за Алде, господин Майснер. Äh, Благодаря, Брайан. Имам няколко въпроси. Ще се опитам да се огранича в 4 минути. Най-напред въпрос към госпожа Пайс относно стратегията за Дунава. Ако съм разбрал правилно, вие казахте, че сте започнали наблюдението а, на есетрите в региона. Правилно ли съм разбрал? За есетри става дума, не знаех за това. И втория въпрос. Какви според вас са шансовете да се използват по-ефективно водните пътища? Знаем, че те са по-природосъобразни от от шосетата и е по-добре да се използват водните пътища. Аз говорих с експерти в Германия, където ми бяха цитирани огромни цифри. До каква степен според вас можем да използваме ам, повече ам, водните пътища и в същото време сектора да остане природосъобразен? Втория ми въпрос. Казахте, че трябва да се увеличи използването на кораби с по-добра логистика. Можете ли да обясните малко по-добре? Всъщност господин Вален да отбеляза това, но може би вие можете да разясните и четвъртия въпрос. Господин Валенте, вие говорехте за природосъобразно използване на корабите. Бих искал да ви попитам какво смятате е необходимо, за да се намалят емисиите от плавателните съдове. И отново, господин Валенте, споменахте намаляване на бюрокрацията. Разбира се, ние всички искаме това. Но какви са конкретните примери? Какво може да се направи? Защото обикновено всеки говори общо, а нищо не се прави в действителност. Благодаря. Благодаря за зелените, госпожа Лихтенбъргър. Благодаря. Благодаря за доклада. Най-напред искам да кажа, че съм много доволна от казаното от господин Валенте де Оливейра, а именно това, че според него трябва да се наблегне специално върху логистиката и терминалите на корабостроителните компании мисля, че това е правилно. Не може да доставяме стоки на пристанища без да имаме съответната инфраструктура. Що се отнася до въпроса за Дунава, нещата ми стават все по-ясни. Посетихме Дунава и видяхме, че капацитета не се оползотворява няма достатъчна, достатъчно компании, които да снабдяват а, стоки. Така че проблемите са логистични, няма достатъчно връзки с а, водния път, няма достатъчно съоръжения на пристанището, така че да могат да се прехвърлят стоки от а, железопътния транспорт или сухопътния транспорт към към водния път. А, що се отнася, ако погледнем Австрия, например, и австрийската част от Дунав, Притеснявам се, че канализираме структурата на Дунав, но след това не знаем какво да правим с нея. Мисля, че е по-добре да се адаптират плавателните съдове към реката. Необходимо ли е действително да канализираме Дунав, ако след това няма да използваме капацитета му? Нека по-скоро да адаптираме плавателните съдове към реката. Има ли планове в средносрочен до дългосрочен план за по-бавното канализиране или адаптиране на плавателните съдове и подобряване на логистиката. Аз предлагам плавателните съдове да бъдат а, пригодени към реката, отколкото да канализираме а, самата река. Мисля, че а, това е един по-природосъобразен подход. 80% от а, транспорта по вътрешните водни пътища всъщност а, съответства на река Рейн. Мисля, че това трябва да се отчете при изготвянето на плана и бъдещите цели. Много важно е да се използва капацитета, да се подобри логистиката, да се подобри капацитета за транспортиране на стоки към пристанищата, най-вече, що се отнася до Дунав. Ако можем да разрешим определени а, проблеми, където нещата са в на улица, това би било добре. Мисля, че не трябва да чакаме още 10-15 години, докато успеем да използваме в пълния му капацитет Дунава. Освен това, според мен, необходимо е проучване по цялата дължина на Дунав така че да видим какъв е потенциала за транспорт на стоки в различните части на Дунав, така че да можем да изготвиме подходящо плановете си. Приключихме с представителите на групите. Сега отделни членове ще получат думата. Господин Канче има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на координаторите. Мисля, че водните пътища са магистралите на морето. Те са много важна ост, която трябва да подпомагаме. Госпожа Пайс не разполагаше с достатъчно време, за да покрие всичко в доклада и защото той се спира на много повече неща от река Дунав. Настоявам да чуем още. Що се отнася до магистралите на морето, ако погледнем на изток, в днешно време разполагаме с големи възможности в Адриатика. От Адриатическо през Средиземно море можем да стигнем на север и към цяла Европа. Необходимо е да дадем политически тласък на транспорта, а именно логистическа, оперативна съвместимост, инфраструктура. Необходимо е да имаме съответните условия за транспорта. В момента няма такава оперативна съвместимост. Благодаря на господин Оливера, който спомена екобонус в Италия. Мисля, че това е нещо, което може да използваме на европейско ниво, като евробонус. Въпросът ми е, вие действате на сушата, участвате в организацията, планирането. Проблемите, които сте открили, процедурни ли са, бюрократични ли са или са свързани с разходите? Как определихте тези проблеми и кога? Споменахте, че искате нещата да се осъществяват по-бързо, с по-добри резултати, да се постигне по-бързо оперативна съвместимост и по-бързо да се прехвърлят стоки от, сухопътни, от пътищата на сушата към морето. Какво според вас е необходимо, за да се ускори процеса? освен финансовите системи, защото според мен трябва да говорим от тях. Благодаря, господин Ачут. Благодаря. Към госпожа Пайс имам няколко неща. Най-напред, благодаря за вашия доклад. Аз съм социал-демократ от Долна Бавария затова много се вълнувам от въпросите там. Приемник съм на господин Шмидт. И така, госпожо Пайс, три или четири неща, за които ви моля да помислите, когато вземате решение в бъдеще. Първо, говорихте за групата за мониторинг, създадена през 2008 година, за да проведе проучване в тези части на Дунав. Както знаете, Една компания за научна и развойна дейност по морските пътища беше поканена да извърши това проучване. Това е дъщерна компания на Рейн и Майн Денюб. Т.е. те имат определени интереси, тази компания, която прави проучването. Така че моля да ми обясните как биха могли те да бъдат безпристрастни в това приучването което пък до някъде е част и от бъдещата дейност на дружеството ЕОН. Както знаете, то произвежда е, и разпространява енергия. Част от техните съоръжения са построени на Дунава. Сега, ако погледнем законодателството за субсидиите в Германия, там член 3, алинея 6 казва, че цялата развойна и научна дейност трябва да бъде безпристрастна и господин Рамзауер всъщност е в, за развитието на Дунава съгласно а, план С80 в района Штраубе. Второ, групата за мониторинг, за която говорим, тя ще включва хора от компанията за научна и развойна дейност и експерти от Министерството, и от компанията за Рейн и Майн. Но тези хора имат конкретен интерес относно а, частта на Дунава в близост до Штрауб. Така че как ще се вземат бъдещи решения на базата на техните становища, ако доклада им не е безпристрастен? Благодаря ви. Вижте, продължават хора да се включват в списъка за изказвания и той нараства безкрайно. Така че, ако си добавяте името към списъка за изказване, ще се наложи да разпределя времето и да огранича времето за изказвания, така че имайте го предвид. Госпожа Вилбао. Благодаря, господин председател. Госпожа на... Благодаря и на госпожа Паис и господин Дин Валенте. Моите въпроси са главно към господин Де Валенте. Много интересно ми беше да чуя препоръките ви, но нещо ми се струва, че липсва, което е от по-конкретен характер. Мисля, че всички е, можем да се съгласим с анализа, е, както и с препоръките, защото по тях се работи и те биха били много полезни с оглед на бъдещето. Обаче, това, което ми липсва е нещата да бъдат по-осезаеми. Смятам, че трябва да говорим за един глобален европейски проект, в рамките на който могат да се включат тези препоръки и да се включат и инициативи, които са били одобрени до сега, за да видим как можем да доизграждаме това развитие в бъдеще. Ще дам един пример. Неодавна одобрихме железопътните коридори на европейско равнище. Бих искала препоръките да вземат предвид и този проект, в който става въпрос за свързване на железопътните линии и сухоземните пътища с морета. Това, което ме интересува е как се вписва този проект, дали е подходящ, как може да бъде подобрен. Това е което ми липсва в препоръките. Те са малко прекалено теоретични. Имаме проекти, които са в процес на изпълнение или предстои да се изпълнят. Нека да видим доколко те са уместни. По-нататък има проекти, които надвишават с милиони евро предвиденото финансиране, така че бих искала да знам какъв критерий ще се прилага за подбора на проектите и съответно проектите, които бъдат избрани, дали ще бъдат свързани по някакъв начин с развитието на вътрешния пазар и как ще се отрази това върху проектите, които вече са получили финансиране. Говорим също за необходимостта да се усъвремени транспорта, да се въведат иновации не знам дали сте взели предвид европейския сектор на мореплаването, който ще бъде стратегически, е, поне така смятам аз. И това беше признато по повод на един от проектите, които одобрихме на последната сесия в Страсбург. Става въпрос за един стратегически проект, който обаче буксува леко поради конкуренция от Юго-Источна Азия. Просто се чудя дали отчитате това и подобни неща. Относно концепцията за обслужване на едно гише, това е нещо много положително, защото ни позволява да имаме реално истински европейски проект. Всичко това звучи чудесно, но на мен ми се струва, че ще има някои затруднения, защото ще се наложи да убедим държавите членки. Трябва да създаваме европейски проекти, а не национални проекти а сме изправени пред една съпротива в това отношение. Разбира се, ние ще даваме своята подкрепа за вашата работа в бъдеще. Благодаря, господин Гарсия. Благодаря, господин председател. За мен е голямо удоволствие, че съм отново в тази комисия, за да говорим по проекта за морските пътища. Изключително много ми е приятно, че говорихте за отделни региони, например Мадейра, чието проблеми са добре известни. Преноса на стоки в тези райони е от жизнено важно значение не само за економиката, но и с оглед на транспорта и на това да се даде възможност на хората да имат поминък. 25% от всичко, което се потребява в нашия район е от внос и голяма част от вноса пристига по море. Затова морският транспорт е от жизнено важно значение за региони като Мадейра, както вие споменавате и в своя доклад. Морският транспорт е от жизнено важно значение и за търговията на Европейския съюз като цяло. Ние вече сме приели доклад за интегриран морски транспорт, където се посочва, че Европейският съюз е най-голямата зона, която представлява търговски интерес в света и част от него е Мадейра – de se fazerem estudos que possam devidamente e de forma real avaliar. Така че аз подкрепям идеята да се извърши е, научно изследване, за да се установят точните потребности на тези региони, що се отнася до тяхното функциониране. Въпросът ми е какво е отношението на Европейската комисия към едно такова проучване и дали те биха били склонни да приемат някакви заключения относно морските пътища. Госпожа Салса. Е, Благодаря. Аз искам да се изкажа по-конкретно. И имам въпрос към господин Де Ливиера. Относно един аспект, който не открих в средносрочния преглед на проекта а, проектите за пристанище Талин и системата в Балтийско море с определение за нея център. Това, което виждам е възможност за обединяване на два проекта, 21 и 27 за Балтийската е, железница. Това, което изглежда осъществимо е товарите да бъдат закарани до пристанищата или от пристанищата да бъдат натоварени на железопътни вагони. Така се намалява използването на камиони за превоз, което пък намалява емисиите на въглероден диоксид. Възможно е да навлизам в преколено големи детайли и конкретни подробности, но съм сигурна, че колегите от прибалтийските държави ще подкрепят казаното от мен. Господин Крамер. Yeah, Благодаря ви. Бих искал да спомена за вътрешните водни пътища. 80% от този транспорт в Европа се пада на Рейн. Когато говорим за Дунава, ние говорим за изграждане на допълнителни пристанища, които да улеснят корабоплаването. Виждал съм, че се използва толкова много кораби по Дунаве, че просто той започва да става непроходим. Дали не трябва да се изградят допълнителни а, пристанища, а, така че. Das heißt, така че големите шлепове да могат да акустират там временно, за да могат да преминат други кораби. И основната полза ще бъде тук за строителния сектор. Колко наистина реално ще се предлагат тези допълнителни пристанища? Трябва да се изчисли всичко много прецизно. Ако ще се инвестират всички тези пари в Дунава, други изключително важни неотложни проекти ще трябва да бъдат отложени. Наистина бих искал да получа сериозни доводи за това, че е необходимо да има такива допълнителни пристанища по Дунава. Благодаря ви, господин председател. Има въпрос към господин Валентеде Оливейра. Господин Тексера спомена свръходалечените региони, но искам да говоря сега за островите по-скоро. Не виждам дали се разглежда необходимостта от връзка, която да свързва островите с континента. Във вашите консултации дали видяхте, че трябва задължително да се преразгледа въпроса с каботажа. Освен това, възможно ли е сред бъдещите ви препоръки да поискате да се засили социалното сближаване, като се улеснят връзките между островите и също така между островите и континенталната част. И трето, дали ще преразгледате критерия, който изключва съотношението между корабите и пътниците. Извинете, между превоза на товари и превоза на пътници. Благодаря ви. Накрая госпожа Яла Сендер за две минути, моля. Благодаря ви, господин председател. Много моля за извинение. Нямах възможност да изслушам двамата оратори. Имаше проблем с трафика. Но бих искала да говоря за транспортните възли, а също така за морските пътища и автомобилните пътища. Мисля си, че пристанищата трябва да възстановят своята важна роля в трансевропейските транспортни мрежи. Вие казахте, че 5% от товарите се обработват на северните морски пристанища, но на юг има по-голямо обработване на стоки, 25%, но там има повече пристанища. Може би е добре да има повече големи пристанища, но също така и връзки между пристанищата и железопътните или автомобилните железопътните възли и възлите за автомобилен транспорт, така че пристани ще бъдат по-добре свързани с дълбочината на континента. Наистина няма достатъчно персонал. Вие изтъкнахте необходимостта от добре обучен персонал. Дали не бихте могли по-подробно да се спрете на този въпрос? Също така вие споменахте, че няма особен интерес към този сектор. Няма особен интерес към автомобилните пътища, които да свързват пристанищата с повътрешната част на континента. И може би точно поради липса на интерес няма достатъчно проекти. Дали бихте могли да анализирате проектите, които са били представени за средиземноморския сектор и дали също така бихте могли да кажете какво очакват клиентите, потребителите от тези проекти. Мисля, че формата, който се задава за тези проекти, не е благоприятен, не осигурява импулс за повече конкуренция. Председателят, благодаря. Благодаря на всички изказали се за тяхната дисциплина и благодаря също така на колегата, който се отказа от това да взима думата, с което ни улесни. И сега давам по 7 минути и половина за всеки един от двамата докладчици. Карла, дали бихте искали да започнете? Благодаря ви. Ще положа максимални усилия. Първо към господин Грош. Грош. За интегрирания подход смятам, че стратегията за Тунва гарантира една интегрирана стратегия. Вече от няколко седмици ние обсъждаме с нашите партньори в четири страни, включително Унгария, ние обмисляме какви са по-конкретните задачи, свързани с водния транспорт, железопътния, автомобилния транспорт, така че да няма ненужно препокриване, да има по-добро взаимодействие. Ние говорим за това основно с унгарските ни партньори. Що се отнася до Дунава, ние не го разглеждаме само като една транспортна артерия, но и като екосистема разглеждаме също така и въпроса за наводненията, предизвикани от повишаването на нивото на водата в ръката. Говорим за замеделието. Така че от самото начало, що се отнася до Дунва, ние разглеждаме абсолютно всички въпроси. Например, въпросът с питейната вода, енергетиката, особено доставките на енергия. За Словакия ние не разглеждаме само речния транспорт – ние разглеждаме също така и местообитанията на есетрите и всички други аспекти. Така че разглеждаме въпроса по един комплексен, многоаспектен начин и този подход се засилва благодарение на стратегията за Дунава. Разглеждаме цялостния регион и се стремим да направим целият този регион процъфтяваща. Три хиляди километра е дължината на Дунава. По поречът на Дунава са разположени много страни. И разбира се, трябва да сме много ясни, когато става дума за инфраструктурата. Никой няма да инвестира в флота, ако няма необходимата инфраструктура. Това е за което говореше господин Кремър. Трябва да гарантираме това, че реката да може да бъде използвана определен брой дни в годината, но има и различни правила, които са необходими, ако искаме да гарантираме това, че 300 дни в годината ръката ще бъде използваема. Ако погледнете към други региони в Европа, ще видите, че разбира се, има много какво да се подобри и че разбира се, ние трябва да спасим местообитанията и това трябва да се прави по на екологосъобразен начин. Много е важно корабите да са екологосъобразни. Имаме нужда от пари за това, защото е много важно моторите на корабите да бъдат екологосъобразни. А проблемът е, че собственици на кораби нямат особени стимули да купуват нови двигатели за корабите си. Това особено въжи за речните водни пътища. В много региони вие не може да използвате мазут да отговори на зададени въпрос. Имаше в, имаше искане, което беше поставено, че трябва да се използват а, само нафта и то десулфоризирана пречистена от сяра нафта. И и държавите подписаха конвенция, която предвижда до 2025 година да има екологосъобразно корабоплаване. Надявам се, че това ще обхване цяла Европа и всъщност това трябва да бъде нашата цел. Смятам, че е необходимо да се полагат усилия и в сферата на научно-развойната дейност, за да може вътрешния воден транспорт да не струва толкова скъпо. Ние водим обсъждания с, с Сдружението на пристанищата. Имахме и конференция. също така имахме срещи с, с форума на превозвачите, говорихме и с Арселора Митал и те казаха, че имат нужда от по-малки кораби. И за мен това беше изненада, защото моето впечатление беше, че всички искат да купуват по-големи кораби, но когато човек по-внимателно се вгледа в това, което се случва на пазара, когато разбере какво е общото настроение, наистина си задава въпроса дали е бил прав. Малките кораби понякога са много полезни, точно защото има много големи шлепове и по този начин те могат да се разминават по-лесно и съответно да няма забавяне в доставките. Разбира се, има и проблеми. Най-големият проблем е европейското законодателство, в сферата на опазването на околната среда. Това законодателство е много сложно за изпълнение, особено за най-новите държави членки, като България и Румъния. Има много сериозни проблеми в източна Европа и за това имаше предложение да създаде една експертна група, която да позволи на България и Румъния да възприемат един план който да им позволи изцяло да бъдат съответствие с екологичното законодателство на Европейския съюз. Очевидно, тук ще има някои забавения. Сега за системата на пътните такси. Международният орган CEG ни предоставя консултации тази дейност се извършва успоредно с извършването на проучването на възможностите за превоз за, от Париж до Амстердам. И малките кораби не би трябвало да бъдат подложени на такава такса за ползване на водни пътища, но разбира се, трябва също така да помислим, че превозвачите трябва да имат печалба. Сега за Марко Поло. Мога ли да отговоря на този въпрос писменно, ако ми позволите? Да, обучението е много важно. Много е трудно да бъдат привлечени хора към вътрешния воден транспорт – Разбира се, има много начини за това как да се организира обучението, но трябва също да се помисли, че е много сложно за много хора да работят на кораби, които, примерно, пътуват в продължение на една седмица или дори повече седмици. Към господин Хадрауи ви говорихте за забавянията, които се получават в в резултат от дейността на правителствата. Ами, тук, за съжаление, нищо не мога да направя. Аз не мога да се срещна с един министр, ако той не знае коя съм аз и не знае какво правя, ако аз съм в Унгария или в друга страна, във вашата страна, например. Аз бих искала да разчитам на вашето сътрудничество. Мисля си, че е много важно всички заинтересовани страни да знаят какво правят другите заинтересовани страни, т.е. важно е също така и министрите, например, да знаят аз какво се занимавам. В Белгия, във Франция, например, има различни представи. Във Франция, например, се предвижда да има един орган, който се занимава с пътните такси и се очаква тясно сътрудничество с съответния бългийски орган, който ще събира въпросните пътни такси. Стратегията за река Дунав вече се спрях накратко върху този въпрос. Разбира се, разглеждаме и проблемите свързани с сетрите, така че сетрите да могат да намерят нови маршрути. Мисля, че има голям потенциал да можем да опазиме сетрата. Госпожа Лихтенбергер, ви казахте, че корабите трябва да бъдат приспособени към плаването по Дунава. И тук не става дума само за размера на тези времени отбивки или времени пристанища. Има много стари кораби, произведени в Русия, които плават под Дунава. Трябва да мислим също така за връзката между Дунава и Рейн. И корабите трябва да отговарят за условията, които са необходими за корабоплаване по Рейн. Към следващия оратор, да, знаех, че ще зададете този въпрос. Uh, аз бих искала да поздравя Италия, защото вие много бързо успяхте да създадете специален вебсайт. Що се отнася до оперативната съвместимост, това е нещо изключително важно и искам да ви поздравя за това. В Франция се придава голямо значение на мултимодалния транспорт, който да включва корабоплаването, железопътния и автомобилния транспорт. Това, разбира се, въжи също и за Дунав, и за Италия. Voorzitter van, uh, van de monitorcommissie uh, laten, laten lezen. Want ik denk uh, dat er Получих писмо от председателя на комитета по наблюдение и изцяло съм съгласна с писмото. Не бих могла да критикувам немското законодателство. Чувала съм някои оплаквания от комитета за наблюдение. Питах какво точно се случва. Смятам, че всичко, което е било направено, е било направено в съответствие с немското законодателство, или поне така ми беше казано. Но, разбира се, аз не мога да критикувам немското законодателство. А законодателството е в ръцете на лицата, които определят политиката на политиците. Що се отнася до комитета по наблюдение, там има експерти не само по научна развойна дейност, но и в други области. И полученото тях писмо наистина беше много важно, защото там бяха поставени и други проблеми. И очевидно има още някои противоречия, които ще трябва да се изгладят. А по въпрос на господин Кремер, мисля си, че вече до някъде отговорих на вашия въпрос. за броя на дните, в които може да се гарантира корабоплаването. Ако няма такъв гарантиран минимум дни, просто не може да се инвестира. Ако имаме малки кораби по Дунава, това ще ни позволи да продължим нашата дейност. И още нещо. В Испания беше подета инициатива, свързана с вътрешното корабо, корабоплаване в Южна Испания. Мисля си, че това е една много добра новаторска програма и трябва да се възползваме от нея. Благодаря. Въпросите бяха много. Ще се опитам последователно и накратко да отговоря на всички от тях. Най-напред измерението на работата с останалите комисии. Готов съм да работя с регионалните комисии, комитетите за околната среда, така че да стане ясно какво се случва по политиките за морските магистрали и други. Що се отнася до типа правила относно Марко Поло и трансевропейската мрежа, както съм казвала и друг път, тази нова група има 14 предложения, които отговарят на условията. Проведох необходимите срещи. Придавам особено значение на контекста на предложените програми. Съгласен съм, че са необходими някои изменения на настоящите правила. Най-вече трябва да се адаптира Марко Поло. Трябва да отбележа, че ако съществуваше идеята за липса на интерес, не от страна на пристанищните органи, с които говорих, защото всъщност оказа се, че те имат силен интерес. Те се интересуват от връзките с вътрешните водни пътища и от този тип фондове и проекти. По-малка бюрокрация. Два пъти беше спомената във въпросите. Бюрокрацията е очевидна на пристанищата. Имаме митнически, пристанищни а, власти, полиция, ветеринарни служби. А, всички те отнемат доста време. Необходимо е те да бъдат обединени, така че да намалим бюрокрацията. Добре би било една и съща система да се прилага към няколко пристанища. Стъпка по стъпка ние стигаме към една обща идея за едно общо европейско пространство, благодарение на процедурите, тъй като те ще бъдат еднакви навсякъде. Наблягам на образованието и логистиката. Както съм казвал и преди, не е необходима само логистика за пристанищата, но и хората, които са свързани с а, пристанищата. Освен това, предприятията трябва да имат а, възможност да критикуват направения избор. В момента има многообразие на услуги. Ето защо е необходимо дори да се попълват различни формуляри. В Incoterms има поне 22 различни вида които се използват за обучение по системите. Frank Onboard. Така че необходимо е да има възможност за избор на услугите от собствениците на товари. Ето защо собствениците трябва да имат възможност сами да вземат а, своите решения. Ето защо трябва да вземем предвид логистиката много важен също е и персонала. Те трябва да бъдат градирани в своя капацитет. Аз обобщих като цяло подобряване на качеството на хората, които се занимават с логистиката. Смятам, а, че това разширяване на екобонус към евробонус не би, ослушня, не би услушнило процедурите. Необходимо е да запазим първоначалния дух на системата на Италия. Водача има правото да вземе решение. Избирам съответният плавателен съд или избирам да се движа по автомобилен път. Това е едно много важно решение относно екологичните аспекти. Тук нещата не са двусмислени. Разбира се, има място за подобрение. Можем да подобрим изчисленията, да проведем дискусии, теоретичните а, основи и най-вече, според мен, важна е скоростта на компенсациите. Това е един елемент, който е достатъчно атрактивен, за да се отклони транспорта от автомобилните пътища към морските. Идеята ми е, че те могат да бъдат поделени между държавите членки. Разбира се, най-трудното до сега, което установих, е сътрудничеството между страните. Когато съществува голяма възможност за евробонус, например между Италия, Франция и Испания, където вече има много добра връзка между различните градове. Говоря за Барселона и Чивите Векия. Ето защо е възможно да имаме система в Италия, Испания и Франция. Е, също така те ще имат най-голям интерес от е, такава система. И най-трудното, според мен, което предвиждам за тази система, е координацията между различните страни. Ето защо предлагам тя да бъде европейска, на европейско ниво, вместо да се договаря на парче между отделните държави. Така че, ако това е едно европейско начинание, то би било много по-интересно. Председателя, закъсняваме с времето. Господин Валенте де Оливера, действително вярвам в връзката между пристанищата и железопътните линии. Привърженик съм на тази идея. Съгласен съм за включването на проекти, така, така че да се ускорят нещата. критериите за определене и избор на проекти. Трябва да избягват а, интензивен трафик по автомобилните пътища. Мисля, че вече споменах обслужването на едно гише. европейските проекти също така. Е, е, е, Относно острови, островите, в Мадейра миналата година имаше среща на всички острови, организирана от мен. Вярно е това, което казахте. Най-сложното е, че повечето от тях консумират и внасят много, изнасят твърде малко, има липса на баланс. Ще бъде интересно това, че можем да намерим ново занимание за някои от островите. Например, при Малта няма трудности относно доставките, защото те имат голямо пристанище, Маша Шлох, което избягва всички осложнения, тъй като е в края на една транспортна линия. Те могат да, да получат всякакви доставки без осложнения относно износа за определени острови. Може да има определен тип транспорт – или основа за разпоредби, които биха помогнали. Що се отнася? Да, вече съм към края. Гьотенбърг или проекта, който е част от 14-те проекта, които се анализират в момента. Мисля, че ще има добри новини. Както казахте, необходимо е да заявим този проект с а, железопътните а, линии. Имаме три основни пристанища, три основни железопътни линии към Русия и след нея. Нов проект има. Също така, трябва да кажа, че относно Балтийско море, това е най- а, областта, където има най-голям ентусиазъм относно а, морските магистрали – Нещата би трябвало да вървят по план. Що се отнася до Средиземноморските острови, някои от тях бяха посетени. Аз посетих Кипър, който има много по-голям потенциал, отколкото те си представят. Имат пристанище Лимасол, той има голям потенциал. И последното изказване. Председателят, трябва да приключите. Съжалявам, че ви прекъсвам. Вече закъсняваме с 10 минути. Имаме още трима координатори, които трябва да се представят преди почивката за обяд. Ако има други въпроси, те ще ви пишат. Благодаря. Благодаря на всички за присъствието ви днес, за това, че представихте докладите си. Пожелавам ви всичко най-добро в работата ви за напред. Благодаря. Нека да покажем своята оценка, както обичайно. Мисля, че вече можем да поканим следващите трима координатори. Whilst the change of name tags is happening, Господа депутати, господа и дами депутати, ще ви помоля да ми сътрудничите. В момента се опитахме да налеем 2 литра течност в кана за 1 литър. Тоест, имаме трима координатори, господин Теличка, господин Савари и господин Сечи. Просто ще ви намаля времето и готово. Защото вече успях да направя две чудеса, обаче не мога да управлявам времето. Така че ще се наложи просто да ви скъся времето за изказвания. И така. Ще продължим Както знаете, господин Теличка, господин Савари и господин Сечи са с нас. Господин Теличка е бивш играч на ръгби, така че може би има някаква връзка поне между него и мен, макар че неговото ръгби е, е ръгби с 15 играча, а пък моето е с 13, така да се изразя със спортната терминология. Вие ще решите кое е по-добре. Какво имам да кажа на координаторите? Всеки от вас ще има 10 минути да се изкаже, след което ще ви зададем въпроси и ще се опитаме да ви дадем възможност да отговорите. Моля всеки да започне първо със своя доклад. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, дами и господа, колеги, добро утро! Сигурен съм, че ще успеем даже с е, екип е, ръгби от 7 души да се справим колкото сме тук отпред. Дами и господа, трябва да си призная, че тази година ми изглежда, че задачата ми е малко по-лесна от предишни години, защото не винаги беше лесно да се обясни и демонстрира постигнатия напредък в Прибалтийския район, по отношение на вземането на решения, в моментите, когато те се взимат, в моментите, когато се стремим да постигнем някакъв компромис и политическо одобрение. Определено ще призная, че възможно е, е да имате леки затруднения да разберете това обобщение, което ще представя. 2009 и 2010 беше хубав период за Прибалтийския район – мога да отбележа един доста сериозен напредък постигнат там. Той се отнася и в нагласата на отделните държави членки към съответните въпроси. Това казваме в момент на економически затруднения и естествено някои от прибалтийските държави бяха особено тежко ударени от кризата – но, независимо от всичко, ние търсехме решение и се опитахме да ги реализираме. Мисля, че имаме вече определена стратегия за излизане от проблемите и да, след като започнем да я прилагаме, вярвам, че ще имаме резултати. Тоест, Както казах, напредъка е и в нагласата на отделните държави членки и в техните способности да показват солидарност към своите съседи. Нещо, което не винаги беше така в миналото. Отделните части на Прибалтийския район, ако ги разгледаме, ще трябва да говорим за всяка от отделните държави членки. Естония, за мен, и моля да не тълкувате това, което ще кажа, че искам да се подмажа на комисаря, който е от Естония. Просто искам да поздравя правителството на Естония, Министерството на комуникациите, защото там се постигна много сериозен напредък в модернизация на трасето между Тарту и Волга. всъщност имаше едно хибридно превозно средство, което може да върви както по сухоземни пътища, така и по релси. А, това трасе вече е готово. Постигнахме напредък и в готовността на а, ЖП Гара Валга. Там е граничната линия между Ест... Естония и Латвия, но този пункт през годините на историята е бил и а, град с разделено притежаване собственост на различни държави. Все още, разбира се, остават някои проблеми с пътищата за достъп до това трасе, но бих казал, че до края на тази година, най-късно началото на следващата, по принцип Естония ще завърши своята част от модернизирането на ЖП трасето Балтика. За другата държава членка нещата са противоположни. Латвия, която преживя много тежък економически спад, като това се дължи главно на световната економическа и финансова криза. Латвия помоли за отлагане срока за започване на работата до края на 2011 година. Най-вероятно, с оглед на това, че можем да направим разграничение на а, трасето Балтика на територията на Латвия. Едната част е от а, Рига до границата с Естония. Тази част е в по-добра форма и ще успее да постигне а, заложената цел 120 км в час при превоз на товари. А, останалата част е от Рига до границата с Литва. След парламентарните избори получаваме все пак положителни сигнали – много позитивни политически сигнали, че ще има подкрепа за тази инициатива. На мен обаче много ми се иска латвийското правителство да използва времето до края на 2011 година, да успее да подготви абсолютно всичко, като работа, като средства, като е, съоръжения, за да може работата да започне в края на 2011. Сега относно Литва. Тя винаги е била пионера по тази ЖП линия Реа Балтик. Въпреки, че там срещнахме някои затруднения, които се наложи да Не Бих казал, че най-положителният и насърчителен елемент, който е, изживяхме там, беше едно решение от декември 2009 година да се използва железопътно трасе с два варианта на междуосието, за да може да се преодолява разликата в междуосията на вагоните. В следствие на това решение успяхме значително да намалим разходите, което означава, че не се наложи да изграждаме от Полша до Литва, да изграждаме железопътна линия с ново междуосие. Т.е. има двойно, вариант за двойно междуосие в съществуващата линия, което пък съответно ще позволи да се постигне и желаната скорост. Обеден съм, че до 2014 година ще имаме европейското междуосие до Калас. Престои още взимане на решения по някои други въпроси. Технологиите се развиват много бързо и решението в тая връзка, което трябва да се вземе, е от ключово значение в смисъл на полагане на автоматични стрелки за промяна на междуосието, което трябва да стане на по-късен етап в кона. Защо това е от значение? Защото в миналата година имаше интереси, които ще се осмеля да нарека а, прикрити а, е, интереси, но пък въпреки тях ние изпълняваме един проект по тази при Балтийска железопътна линия и след като той се изпълни, просто няма как да минем без да ползваме автоматична смяна на а, между осиите. Така ще се избегне ненужно разтоварване и повторно натоварване и не само, ще се избегне и увреждане на товарите. Всичко това е абсолютно ненужно. Това е едно от нужните решения. Друго е за терминал, обществен терминал за логистика – това решение ще бъде взето или в следващите седмици, или в следващите няколко месеца. Естествено, нас не ни интересува точно какъв ще бъде този логистичен терминал. Това си зависи от естонското правителство. Това, което ни интересува е да е на лице интермодалност, възможност за комбиниране на различни видове транспорт. И сега, дами и господа, стигам до Полша. Мисля, че имаме ангажимент и насърчително е изпълнението до момента за секцията между Варшава и Клуш. Много добро е състоянието на ЖП трасето от Варшава. Всъщност даже сме го оставили извън рамката на финансирането от Белс до Литва литовската граница и особено мястото, където се пресича границата. Мога да кажа, че ще има нужда от малко допълнително финансиране в следващата финансова рамка. Това е, се дължи на много предпазлив подход от а, страна на Полша по отношение на уреждане на нещата така, че да има най-малко последствия за околната среда, да се избере правилното трасе. И всичко това трябва да се реализира на практика, ако не сега, то при следващата финансова рамка. Миналата година изживяхме една смесица от утопия и убеждения – а именно, че ще успеем до 2014 година да изградим а, тази прибалтийска линия с 120 км в час. Днес съм малко по-реалистично настроен към този възможност. До момента говорих за ЖП линията в Прибалтийския район за товарни превози. Има обаче няколко нови елемента, които в момента разглеждаме – в определен момент а, а, ми се струваше, че е от изключително значение да напреднем с а, товарните превози, защото ЖП транспорта там превозва главно а, товари. Но напоследък съм убеден вече, че е необходимо да обърнем внимание и на пътническия ЖП транспорт. В момента обмисляме и се надяваме да получим подкрепа от отделните държави членки за влак за пътници между Талин и Варшава. Влак за пътници, който ще има влакова връзка. Такава няма в момента. Главно транспорта на пътници е с автобуси или с автомобили, но да можем до 2011 година да направим железопътна връзка за превоз на пътници между Талин и Варшава. Да има един влак във всяка от двете посоки. На много от нас това може да ни се струва, че би трябвало да си съществува и да е там но има райони, където все още нещата трябва да бъдат развити. Ще има един основен влак и може би няколко резервни. Но основното ще бъде да има междуосието, за да не се налага влака да спира. В миналото съм бил в някои прибалтийски държави, главно в Литва, и съм видял с очите си, че не е вярно това, което се твърди, че не може междуосието да се смени, когато температурите са под нулата. Най-общо, чрез една отворена тръжна процедура смятаме, че ще успеем да преодолеем проблема с смяната на междуосието и набавяне на нужния подвижен състав, за да могат абсолютно всички проекти в тази връзка да бъдат използвани. Надявам се, че на следващата среща ще мога да ви докладвам за постигнат напредък. Все пак, ако ме питате за конкретна дата, няма да е лесно да ви дам такава, но при всички положения се стремим да има а, спойка между всички държави членки, за да може максимално да се използват следващите една, две, две и половина години и нещата подлежат на контрол. Постигнали сме напредък в разговорите с някои от компаниите, които ще участват в изпълнението. С това приключих моето изложение, господин председател, и искам да отбележа, че все още доста работа ни предстои, имаме доста тесни места, проблемни точки, които трябва да преодолеем, но все пак меморандума за разбирателство, който подписахме с Атлантическата конференция в Сарагоса преди един месец, ще допринесе още за успеха на нашата работа в бъдеще. И още нещо. Има няколко насърчителни сигнала. Един от тях е интереса на азиатските държави, включително Китай, Корея, Южна Корея, Монголия и други и бившия Съветски съюз. Uh, в новия подход и, и използване на новосъздадените връзки, защото те дават възможност да се стигне лесно до Централна Европа, близо до Варшава и после в Прибалтийския район. Разбира се, има и прогнози в обратната посока, но това е напълно изпълнимо. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви. Сега господин Савари, който ще ни говори за приоритетния проект номер 22. Добре, дошли отново в нашата комисия. Чувствате се като у дома с нетърпение. Очакваме да ви чуем. Благодаря, господин председател, уважаеми бивш колега, дами и господа. Бих искал да говоря за пилотния проект 22 над 400 хиляди километра. Това е един от най-дългите приоритетни проекта. На картата виждате, че има два основни участъка. Първо, ЖП връзка между е, новите и стари държава. 160 км в час е предвижданата скорост на влаковете, така че може с този влак да отидете до Германия, до Черно море. Тази ЖП линия ще обслужва България и Румъния. Също така ще има ЖП връзка до Гърция и България защото до сега България е била в страни от основните европейски ЖП мрежи. Вие Знаете много за тази ЖП мрежа. С жълто са отцветени проектите, които в скоро време ще започнат да се изпълняват. С зелено са отцветени вече реализираните проекти, а с синьо проекти, които вече са почти завършени. И разбира се, има въпроси. Например, от Дрезден до Атина ще ви отнеме 37 часа, ако отидете от Дрезден до Констанца, това ще ви отнеме 27 часа, 46 часа. Затова е необходимо да въведем е линии и ЖП услуги, които обслужват и товари и пътници. Euh, в Чехия, Словакия, в Унгария и в Румъния е необходимо да бъдат изградени ЖП връзки. Вие виждате тук зелените участъци. Това вече са финализираните участъци. Те вече работят абсолютно пълноценно. Има и някои по-проблематични участъци. Цяла България. И южната част, която отива към Гърция. Тя започва на унгарско-румънската граница. Тук ви показвам Гърция и България на картата. Има някои незначителни проблеми на границата между Чешката република и Германия. Ще се върна към този въпрос, но има някои затруднения, свързани с коригирането на националните планове на тези две държави. Ако погледнем от, от гледна точка на геополитиката, важно е да провеждаме разграничаване между две групи въпроси. Първо, въпросът Чехия и Словакия, от една сен Германия. Има връзки от Прага до Дрезен и от Прага до Нюрнберг. Това са двата двата основни участъка между Чешката република и Германия. В момента в Чехия се финализира северния участък от Прага до Дрезден и западният участък, или по-скоро югозападният участък. Това е Прага Шондин на немската граница той вече е финализиран. Проблемът е обаче, че германците имат по-различни приоритети. Не тези, които са свързани с ЖП връзките с Чехия. Германия има амбициозни планове за връзка между Прага и Берлин и Прага Мюнхен, а не толкова връзката между Прага и Нюрнберг е приоритетна за Германия. Обаче ние казахме, че предлаганите от Германия проекти са прекалено скъпоструващи и не можем да ги реализираме в близко бъдеще. Така че Чехия е подобрила своята мрежа, обаче от друга страна германците казват всичко това е много добре, но ние не искаме нищо да правим тук, защото искаме да развиваме високоскоростни влакове по други направления. Но докато очакваме да се задвижат високоскоростните немски влакове между Прага и Мюнхен, например, да се реализират други проекти. Surtout les Tchèques и се задават въпроси от страна на Чехия, дали не може да се преработи сегашната система, за да може да се решат разногласията с Германия. Чехите биха искали да се реализира южния маршрут берлин към Берлин и Регенсбург И аз действам като посланник и се опитвам да убедя немското правителство да поднови диалога. В Германия много са загрижени за приоритетния проект номер 22. Те искат този проект да обхваща Бавария и стига до Росток. Германия иска да има Прага, Дрезден, Дрезден, Лайпциг, Берлин, Лайпциг, Берлин, Берлин, Росток. Те искат този маршрут да бъде реализиран. Ние не можем да разширим обхвата на приоритетния проект, така че да обхване целият този участък, но разбираме загрижеността на германската страна. Сега за Гърция, България, Румъния, Унгария и свързването им – и столиците, с изключение на София, са много възприемчиви. Аз водя преговори с българските власти. Що се отнася до картата, която виждате, то сериозен приоритет се придават Унгария и Румъния за връзката между Унгария и Румъния, която достига до Констанца. А, също така, що се отнася до връзката Запад-Исток, тук Пиреус е от голямо значение. Обаче има много пречки от финансово естество. И е, те водят до проблеми с националното съфинансиране. Държавите не могат да освоят европейските средства и това е проблем за всички страни с финансови затруднения. Така че дори да се предложат финансови средства, просто тези пари не могат да бъдат освоени. И по-общо казано всички тези страни, включително и Чешката република, ни говорят за срива на традиционната ЖП система. Толкова неща трябва да бъдат направени, за да бъде подобрено състоянието на съществуващата ЖП мрежа, особено що се отнася до по-малките, по-незначителните участници, че държавите не могат да отделят достатъчно внимание на приоритетния проект. Много често държат ни казват, ние не можем да инвестираме в луксозни влакове. Това е прекалено. Така че държавите не разбират защо трябва да инвестират толкова много в приоритетния проект, при положение, че съществуващата ЖП мрежа е в много лошо състояние. Така че това е един много сложен въпрос и аз съм загрижен за бъдещето, за бъдещето на южната част, оцветения в червен участък, 6 милиарда евро трябва да бъдат инвестирани, за да може да бъдат свързани Унгария и Гърция през Румъния и България. Е, отрязъка Видин Калафат би трябвало да бъде финализиран до края на 2010 година, обаче сега вече е ясно, че оптимистичният сценарий е юни 2013 година с голямо превишаване на първоначално заложените разходи. Така че от 2013 година нататък ще ви трябва 3 часа извинете, преди 2013 година ще ви трябва 3 часа, за да пропътувате с лайк 300 км. И тук не става дума за нежелание. Става дума за междуправителствено сътрудничество. И Разбира се, е важно също така да се мисли за управлението на трансграничните аспекти. И тук не става дума само за политическа воля, става дума и за чисто технически проблеми. Например, видим Калафат, тук проблемът е свързан с моста. Инженерите не са постигнали съгласие за системата, защото Този мост ще свързва две страни. И това е един голям проект. Трябва да се постигне добро управление на трансграничните проекти. Е, има междуправителствени конференции, министрите постигат споразумения, но на практика, за съжаление, се случва твърде малко на следващия Европейски съвет по транспорт, а, съвет по транспорта, извинете, през декември ще поставя този въпрос и през 2000 очакваме да се финализира този участък най-сетне, който в момента е отцветен в червено. От Очаква се на 2 декември на следващото заседание на министрите на транспорта на Европейския съюз ще бъде подписано ново споразумение, което очевидно ще позволи да се финализира южния участък и след това ще бъдат постигнати споразуменията между различните железопътни компании в участващите държави тази сфера е много важно да се мисли за конкретна финансова помощ за балканските държави, които не са държави членки. Не знам дали България и Румъния ще успеят да финализират осветение в червено участък до 2013 година. Avoir un geste en matière de préadhésion. Разбира се, ние можем да направим един жест към балканските държави, които не са държави членки. И може би това ще бъде по-добър вариант, отколкото това железопътната мрежа да се разпростира така, че да обхване България и Румъния. И после ще говоря за пилотни проект за Сарагоса. Председателят. Uh, Благодаря. Не знам дали българите и румънците ще успеят да се справят по план. Сега по номер 3, господин Секи. Не знам дали е вие всъщ... имате същите проблеми с тунелите и мостовете. Все още не, но разбира се, с Трансграничното сътрудничество винаги е от най-деликатен характер. Много се радвам, че отново съм в Европейския парламент и вашата комисия ще докладвам по приоритетен проект 3 и 19. Както си спомняте, миналата година, когато бях назначен като координатор на приоритетен проект 3, след за работата на господин Етиен Давиньон. Искам да призная неговия принос. След това, след него аз бях помолен да поема длъжността координатор, както и по ПП-19, а именно съвместна оперативна съвместимост. Двата проекта са взаимосвързани. За първи път пред вас някой се отчита по втория приоритетен проект. Има защо обаче. Можете да намерите в разстадения ви документ. Има едно обобщено описание на проекта. Това са два много важни проекта, разбира се. Причините са много, включително факта, че Иберийския полуостров беше доста отдалечен от Европа, що се отнася до железопътните връзки, поради различни технически причини, а както и междуосовото разстояние между ареалсите – Трябва да призная, че бяха направени съществени, впечатляващи усилия. Развиват се високоскоростни а, влакове а, съгласно европейските стандарти в а, много части от мрежата. Имаше а, смяна на между осие Имаше трудности в справяне с различията в техническите стандарти поради исторически причини. Що се отнася до високоскоростните влакове, испанската мрежа е високо развита. Както знаете, тя е по-настоящем трета в света и може дори през 2012 да стане първа, ако всичко върви по план. Основната дейност тече, макар че има някои финансови проблеми, проблеми от друго естество, но ние трябва да се опитаме да се справим с тях. Във всеки случай, най-вече на общо ниво, се надявам на по-добри връзки между полуострова и Франция, което е изключително важно В момента висок процент от товарния транспорт е по автомобилни пътища, което предизвиква проблеми, свързани с задръстване, замърсяване и други проблеми от сходно естество, които са лесно разбираеми. Една от най-важните причини за опитите ни да напредваме възможно най-бързо е именно тази а разбира се и мобилността на хората. Както докладваме в документа, с който разполагате, можем да бъдем разумно оптимистични. Ще се опитам да ви запозная с някои факти относно това. Най-напред PP3. Както знаете, има три клона. Започва от Мадрид, свързва столицата с Кастилия Леон, страната на Баските и Париж. Това е така наречения Атлантически клон, който ще а, опиша по-подробно след малко. След това имаме средиземноморски, Каталуния и други, Лион, Париж. И на последно място връзката с Португалия. Лисабон през Кастилия, Ламанша, Естремадура, Ламанча, извинете. Uh, през uh, целия период се опитахме да участваме възможно най-много, като улесняваме процеса винаги, когато това беше възможно. Посреди Средиземноморския клон трябва да отбележим, че имаше съществено постижение в края, което ще се случи в края на тази и началото на следващата година. Това е първата връзка между Иберийския полуостров и останалата част от Европа. Това е връзката Перпинян, която също е свързана с приоритетния проект. По-голямата част от а, линията свързва, към Барселона е финализирана. По останалите отсечки работата продължава да тече. Има една временна, има временно ползване на тази линия, предвидено за декември приблизително, след което линията трябва да, да продължи към Лион и Париж. Очакваме приключване до 2016 Монпелие, Перпенян, новата линия в момента се проучва. Тук говорим за пълно приключване до 2020 година. Но междувременно можем да използваме съществуващата линия. Атлантическия клон също е стартиран във Франция. Напредва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 и има обществен напредък. Важно ще бъде да намерим модел за, оперир... за функционирането на коридора. Това се отнася най-вече за товарите, а не за пътниците, както вече споменах. При изпълнението на този проект ще бъде важно основните логистични центрове от испанска страна да бъдат свързани, така че да може да се експлуатира коридора пълноценно. Другото предизвикателство е да се определи маршрут за трансграничният участък, така че да бъдат удовлетворени двете страни и да бъдат спазени екологичните изисквания, тъй като това е от тази гледна точка една много деликатна част от Европа. берийският клон. Очакваме високо скорост на връзка. Работите в Испания текат по 110 км. Договора за публично-частното партньорство в Португалия беше подписан миналия май. Отсечката Лисабон Бордер се състои от две части. За едната имаме подписан договор, с другата, която започва от Лисабон и включва Перивал. Имаше взето решение, което беше отменено и което ще бъде отново а, в сила съвсем скоро. До сега получихме информация от правителството, така че има известно забавяне. Необходимо е да се уредят нещата с Португалия, така че работата да продължи. Имаше посещение в Сарагоса. Там беше проведена една конференция, както знаете. Опитахме се да институционализираме малко повече отношенията между трите засегнати правителства не за да се подобри политическата обстановка, която е добра, а по-скоро за да постигнем по-ефективно протичане на работите без забавяне. Имаше меморандум за разбирателство, подписан между трите страни относно двете части – Ние ще оперираме от една страна, що се отнася отношенията Франция и Испания и от друга Испания Португалия. Радвам се да ви съобщя, че проведохме и техническа среща. Ще проведем техническа среща около средата на ноември, така че групата, която има за цел да контролира проекта да може да функционира. Вие ще бъдете информирани Що се отнася до ПП-19, въздушните линии, няма време, но искам да ви кажа, че четирите коридора Мадрид, Андалусия и по всички четири има постигнат прогрес, за който ще бъдете информиран. Северо-исток, Мадрин Лавантем Средиземноморието. И север, северо-запад на последно място. Не искам да отнемам допълнително от времето ви. Съвсем накратко, мисля, че можем да заявим, че работите текат достатъчно добре, предвид съществуващите трудности, с които сте запознати. Много от проектите, частно отсечките, ВОЛС, които включват, интегрират мрежата с основната ОС на ПП3, бележат задоволителен напредък, включително и усилието за изпълняване на разширяването на железопътните мрежи и заличаване на различията, включително the degree onto which the whole line can be uh, exploited. Uh, всички останали аспекти на системата на железопътния транспорт. Средиземноморският коридор за товари, който отива към Барселона, не е част от системата на приоритетните проекти, но на практика съществува благодарение на текущите работи не само по ПП3, но и по ПП19. Във всеки случай, ако имате въпроси, ще се опитам да ви отговоря. Okay, much, um... Много благодаря, господин Секи. Комисията по транспорта и туризма до година, поради проявени интерес, ще, прояви, ще посети връзката Папион Барселона. Може да ви срещнем някъде там. Уважаеми депутати, има деветима желаещи да се изкажат, така че ще ви дам лимит 3 минути на човек – ще бъда много строг и ще ви взема микрофона, ако пресрочите. Реално всъщност вече има 10 желаящи да се изкажат, тогава по 2 минути на човек. И така, в 2 минути господин Кун започва. Благодаря. Искам да благодаря на тримата координатори. защото трасетата и коридорите не биха били от никаква полза, ако не ги включим в една мрежа. Това е от много голямо значение за вътрешния пазар на общността. Трябва да успеем разработения а, пакет а, за транспорта да а, направим така, че да се приеме. Лютеншлос vorangeschritten е, ist. Auch Проект 10 и 22 успяха да е, затворят празнотите, които съществуваха на територията на Германия, като германското правителство и германските железници имат желание Берлин да бъде свържен с Констанца на Черно море. И да има трасе от Прибалтийския район до Черно море. Това е а, зона в, цел, в рамките на цел 1. Ще има двупосочен релсов път със скорост 160 км в час. Правителството на Саксония даде подкрепа за този проект, за да може да има директна връзка без да се минава принудително през Лайпциг. Искам също така да видя развитие по Прага, Нюрнберг и Прага, Мюнхен като връзки. И също и връзка между двата трансевропейски коридора на територията на Чехия и Германия. Интересуваме какво е постигнато в преговорите като напредък. Следващия оратор две минути. Благодаря на тримата координатори. Господин Симсън, като председател искам да ви попитам, като това има връзка с мандата на господин Секи. Е, по повод на неговия доклад. Той има мандат да информира комисията ще трябва да говори пред комисията за 16-ти проект през Пиренеите. Искам в следващия доклад парламента да бъде информиран не само Европейската комисия и комисаря, а и нашата комисия по транспорта и туризма и парламента. Във връзка с приоритетни проекти 3 и 19, за които той е много добре осведомен, също искаме информация. В трансграничния район на Папион, Перпинян, работата се ускорява след някои забавяния до сега. През декември предстои довършване на една от стъпките. Естествено имаше и някои проблеми, но в доклада се пише за тригодишен срок за свързване с Монпелие. Като това вероятно ще причини някакви проблеми от другата страна. Т.е. какво се случва там, ще ми е интересно да разбера. Относно приоритетен проект 19, как стоят нещата с товарната ЖП връзка в рамките на коридора и как може да се консолидират нещата за бъдещите транспортни мрежи. При трансграничното управление всички вие споменахте за проблеми. Европейската комисия е въвела инструменти като групи на високо равнище, меморандум на раз, раз, разбирателство. Това дали е достатъчно? Как мислите? Госпожа Майснер, имате две минути. Благодаря. Ще се опитам накратко. Първо, относно проблемите с правителството на Германия. Определено имам желание да ви помогна, както и господин Кун каза, за да се постигне напредък по германските проекти. Относно приоритетни проекти 3 и 19, това ще оставя да го обсъждат колегите от Испания. А, господин Телик и Са... Савари споменаха за някои от проблемите с управене на нещата с ЖП транспорта в Европа Говорим за а, постигане на оперативна съвместимост, а, как стоят нещата, доколко тя може да бъде постигната и как изглежда и финансовия аспект. За да можем да завършим една железопътна мрежа, естествено, всеки би казал, да, трябват повече пари, но дали това е достатъчно? Как смятате, че ще разреши проблема? Защото ни трябва интегрирана европейска железопътна мрежа. Този проблем е сходен с другия за водния транспорт. Не може да го зарежем на никъде, трябва да продължим. Господин Крамер. Благодаря ви. Общия въпрос според мен е, ако кажем, че няма пари, тогава за Испания смятам, че тя харчи най-много пари по железопътни пътища и на второ място за сухоземни, което не е така в другите държави членки, особено в Германия. Когато обаче се обсъжда въпроса за пари, има възможност да се наложи пътна такса на всички камиони над 5 тона, обаче това не се прави. В Швейцария се налага тази такса, обаче тя пък не е в Европейския съюз. Знаете, че е, швейцарците са едва ли не пример за подражание с два от своите тунели а, и с начина по който се третира превозването на товари по ЖП. Относно Полша и връзката с границата на Литва, разбирам, че въпросното трасе в момента се а, подобрява. Бил съм там на това трасе. Може ли да поясните какви са екологичните проблеми там, защото аз не ги знам? А, освен това, говори се за връзка с Констанца, но там а, а, грижата е на румънците. Говорим за канализиране на Дунава и водните пътища. Добре да има и, и Румъния също е и на Дунава. Значи, кое е приоритетно? ЖП линиите или водния път? Говорим за улесняване на превоза с баржи по Дунава. Това го казах и Деве. Т.е. трябва да се вземе едно решение. Кой път да има предимство? Ein Punkt nur. Col du wir haben das alles gesehen, ist die Strecke... И последно за Испания. Имаме един участък от Пиренеите, ще се вземе ли някакво решение за него? Знам, че той представлява много сериозен проблем за Испания, но не и за Франция. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на всичките координатори за напредъка по проектите. Въпросът ще бъде за Балтийския проект. Благодаря ви, господин Теличка, за постигнатия напредък и се радвам, че звучахте по-оптимистично, отколкото преди. Първо за Латвия. Какво очаквате от новото правителство и защо мислите, че ситуацията ще се подобри? Защото правителството се състои практически от същите политически партии. Вторият въпрос е за полски участък. Аз съм скептично настроен за това, че ще бъде постигната средна скорост от 120 км в час до 2013 година. Това особено вижи за участъка Бялосток-Сувалки. И третият въпрос се отнася до пътническите превози. Съгласен съм с вас за това, което вие казахте, за това, че от Естония има съгласие, че може да се постигне скорост от 120 км. Вие говорите и за международния консорциум. Какъв е според вас оптимистичният сценарий в това отношение? Благодаря ви, председателят. Благодаря, господин Паска. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Ще се зарадвате, че няма да говоря за всички засегнати въпроси, но трябва наистина да се спрем върху това, което е най-важно за нас. За това ще се спра върху изказването на господин Секи. Смятам, че вие работите по-бързо и по-добре. И фактът, че ви смятате, че нещата вървят задоволително, е нещо, което ни радва. Но не всичко е толкова добре. Има криза, която засяга всички ни. И не става дума само за Румъния България, както каза господин Савари. Става дума за това, че всички имаме един общ проблем. Има проблеми в Португалия, но ние трябва да се придвижваме напред и да привличаме всички към дейността, за да може да се постигне напредък. Мисля си, че примерът на Португалия е положителен. По трансграничните въпроси постигнахме напредък, но госпожа Яла правилно посочи, че има някои сериозни проблеми, например забавянето с обходните пътища. Не искам да отправям нападки към Франция, но тук вече един колега беше говорил за това. Той рядко съгласява с мен, но по това сме съгласни. А именно, че трябва да положим повече усилия, за да намерим решение. Всеки трябва да поеме своята отговорност. И този трансграничен проблем трябва да бъде решен, за да можем да имаме реална европейска мрежа, да не спират превозните средства на границата. Бих искал да изтъкна, че е много хубаво, че съществува Средиземноморския коридор. Той все още не е приоритетен проект, но може би ще стане, защото той е важен не само за Иберийския полуостров, но и за цяла Европа, включително и за Франция. Трябва да проявим политическа решимост. коридорът преминава през най-богатата част на Испания, но и Франция има с какво да допринесе. Благодаря ви. Следващи оратор. Благодаря ви. Въпрос към господин Секи. прочето в средносрочния преглед. На страница 15 се казва, че има забавения Казва се за трите основни причини за забавяне. Една от тях са забавяния по политически причини. Бихте ли казали какво точно се има предвид, особено що се отнася до испанското и до френското правителство? Благодаря ви. Благодаря, госпожа Лихтенбергер. Благодаря ви, господин председател. И разбира се, бих искал да приветствам и тримата ни оратори, и особено бившия ни колега господин Савери. Той се занимава с един много сложен маршрут и мисля си, че е правилно да се каже, че ако разгледаме стоиността на този участък, направо се чуде дали изобщо си струва да се полагат усилия за свързването на тези региони. Това въжи и за коридор номер 17. Наистина, за да бъде той привлекателен, трябва да се гарантира връзка с Дунава. Сега за немския участък, който върви от Линц на север и свързва други коридори. До сега чувахме, че не може този участък да бъде обслужван от високоскоростни влакове, което е сериозен проблем. Мисля си, че тук по-скоро говорим за един маршрут за превоз на товари. И тогава високата скорост представя да бъде проблем. След като има един маршрут, един разработен участък, проблемът се решава. Но може ли да се каже, че добре, няма да има висока скорост поради сложния релеф? Разбира се, всички знаем, че е много по-лесно да вървят високоскоростни влакове, когато имаме равнина. но може би е добре да има такъв участък, защото той така или иначе ще осигури добра връзка между различните коридори, макар и не с висока скорост. Знам, че в Австрия има особено голям интерес към връзки с Чехия република, въпреки че има проблем между националните правителства. Госпожа Билбао, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на тримата ни оратори. Към господин Савари, съгласна съм с вашето изказване. Смятам, че трябва да задължим държавите членки да направят нещо, ако искаме да постигнем европейски вътрешен пазар, ако искаме да изпълним вече приятата програма, която изпълняваме в условията на криза, което въжи също така и за стратегията от 2020 година. Смятам, че изпълнението на тези приоритетни проекти ще позволи да бъдат изпълнени вече взетите решения. Споделям вашите мнения, но за съжаление държавите членки не винаги споделят подобно мнение. Към господин Секи във връзка с пилотен проект, е, извинете, приоритетен проект номер 3. Става дума за участъка, който минава през страната на баските. Каква е вашата оценка за изпълнението му поне през последната година? дали това е изпълнение отговаря на графика или е имало някакви забавения през последните две години. Сега за връзката с Франция. Вие казахте, че Испания е приела три меморандума и че проектът се сблъсква с затруднения. Вие говорихте и за екологични проблеми. Бих искал да попитам каква е сегашната ситуация. Дали пил... приоритетният проект 3 се придвижва напред, що се отнася до страната на баските, но също как ще се осигури връзката с Франция. И също така за екологичните проблеми. Искам да ви помоля да бъдете по-конкретен. Председателят, благодаря ви. Сега ще дам думата на нашите координатори. Всеки от тях ще разполага с 10 минути за отговори, така че да свършим на време. Сигурен съм, че имат, всеки от тях има своя проект, който е близо до сърцето му, като например Перпинян, Барселона или пък проекта през Барселона Опасявам се, че така стоят нещата. Сега ще дам думата на господин Телика. Благодаря. Ще започна отзад напред, тъй като мисля, че последният въпрос беше най- сложен. Ще започна с най-новия проект за пътническия транспорт. Питахте ме как ще проработи този проект. Знам, че той няма да проработи, ако го оставим на отделните железопътни компании. Виждаме протекционизъм от тях на страна, монополистично поведение, конфликт на интереси. Единственият начин, по който виждам нещата, е да се създаде съвместно дружество, консорциум, така че да имаме един юридически субект, който да се занимава с тези операции. Предимството на това е, че ще имаме по-бързо начало, ще преодолеем определени политически трудности, както и так, националистическия подход. Ще получим една по-добра сделка. Мога да си представя дори, че ще можем да използваме найем вместо покупка. Това е идеята зад консорциума. Ще видим дали ще бъде приета тя. Надявам се до края на годината да имаме първа среща и да постигнем политическа подкрепа, консенсус и така както направихме миналата година да предложим альтернативен проект така че да, ако има търсене, да отговорим на него. Що се отнася до Полша, чух различни забележки от една страна към друга. Понякога човек се подвежда. Истината е, че сме поели ангажимент. Полша изпълнява своя ангажимент. Въпросът на господин Крамър, а именно граничният участък с Литва. Това е трудната стъпка. Можеше да се проведе проучване на по-ранен етап, така е. Много от страните започнаха по-бавно, но важният въпрос е дали а, може да допуснем отклонение. Ако погледнем към настоящия маршрут, виждаме много завои, а за да повишим скоростта, ще трябва да, да построим нова линия. Така че трябва да видим каква е настоящата линия от, от гледна точка на околната страна, дали тя е по-обещаваща и так, така да преценим а що се отнася до зададения въпрос, аз също искам да бъда на безопасната страна по отношение на екологичните аспекти. По отношение на въпроса за Латвия, да, вярно е, Ситуацията е сходна с, това, с тази преди изборите. След изборите обаче правителството има силен мандат и е в по-добра позиция. Очаквам, че ще се използва добре времето, така че да бъдат приключени всички необходими проучвания, да бъде извършена подготвителната работа и в, кра... в края на следващата година да започнат работите. Ако не, всички страни, включително Латвия, трябва да разберат, че съществува принцип на солидарност и въпрос за свързаност. Ако някой не отговаря на изискванията, ще трябва да разбере, че няма да може да се възползва от определени облаги. Мисля, че това е подходящия подход. По отношение на забележката, с която господин Крамер завърши, свързана с а, пътните такси. Мисля, че това е много важно, тъй като говорихме за връзка между автомобилни пътища и железопътни линии. Мисля, че Чешката република ще бъде следващата, която ще има всеобхватна система за пътни такси, която ще а, включва. А, ще бъде базирана на категории. В момента провеждам консултации с новия министр на транспорта. По останалите въпроси а именно на госпожа Майснер, какво трябва да се направи? Простият отговор е трябва да изпълним, да изпълним това, което е, за което имаме решение. Железопътните линии на, прибалти, на прибалтийските райони – трябва да, за тях трябва да бъдат проведени съответните проучвания. Това е свързано с огромна работа. Целта беше да намалим разходите, защото в противен случай няма да има железопътни връзки. Така че най-напред трябва да изпълним това, което трябва да се изпълни, да се подготвим за прехвърленията в следващата финансова перспектива и да помислим за два аспекта, да увеличим скоростта, но да се избегне скоростта 200 км в определени отсечки. Мисля, че това би било най-добро за, както за товарния, така и за пътническия транспорт. На второ място, което е въпрос на политика, това е връзката на железопътните линии на Балтийския район с Източна Европа. Говорих с колегите от Източна Европа. Мисля, че не трябва да допускаме същите грешки, които допуснахме в миналото. В момента в Централна и Източна Европа има някои проблеми, които биха могли да бъдат избегнати. Необходимо е да мислим стратегически за период от 20 години напред и да се съсредоточим върху това. Трябва да изпълним каквото е необходимо, да изготвим всички проучвания, да избегнем всички спирания и а, задънени улици, да имаме стратегическо мислене, многостранни източници, включително приоритетни проекти и се надявам, че комисията ще работи в тази насока. Благодаря. Благодаря. Господин Савари има думата. Благодаря, господин председател. Аз също ще се опитам кратко да говоря. На господин Кун искам да кажа, че няма проблем с германците. Всъщност германците задават един съвсем основателен въпрос, както каз, съм казвала и преди – трябва да има пълна яснота, че приоритетните проекти си имат своите бюджетни ограничения, както в западните държави, така и още по-вярно в източните. И в множество случаи приоритетите са повече в полза на националната инфраструктура, а не толкова на международната, но е важно да се оформят правилно приоритетите, на кое ниво да бъдат. Виждам това и в други приоритетни проекти, за които не отговарям, но във Франция, например, това е сериозен проблем. Германците задават едни съвсем основателни въпроси и искат да видят как най-добре ще може да се свърже Германия с а, Северно море. Искам да отбележа друго относно Дрезден. Там нещата напредват, но не толкова по трансграничните а, трасета. Става въпрос за 40 км от Дрезден до Чешката република. Чешката република си е направила своите инвестиция, но без да излиза извън своята територия – германците ще имат високоскоростни влакове, но не в момента. Значи или да се ускори проекта за а, високоскоростния влак, или да се инвестира в другите влакове за следващите 50-60 години, но да се бездейства не е вариант. Трябва да се решават проблемите. Може и да не съм се изказал достатъчно ясно. Преди малко Бавария, Регенсбург, Нюрнберг – Германците не искат да се откажат да има връзка с Нюрнберг, но въпросът е високоскоростната линия до Брага как да върви. Дали по линията, която е, е обновена от е, чехите, Прага, Шенген, Нюрнберг, или да мине, което германците проучват в момента, Прага, Регенсбург. Чехите са съгласни на всички варианти. И на единия, и на другия. Проблемът обаче е, че те вече обновиха прага Шенген. Стън... Eh bien, on va pas nous faire Nuremberg. Обаче е много скъпо за нас пък ние да направим Шендин Нюрнберг. Това всъщност е проблема. Проблема е как да се свържат едно с друго трасетата. Все пак би трябвало да има начин да се реши проблема. Имаме нужда трите заинтересовани страни да седнат заедно и да говорят. Чехите са направили инвестиция в единия сектор. Германците имат своите желания, но трябва да се види сега кое да направят и кое след 20 години. Госпожо Меснер, относно вашия въпрос за германското правителство, ще кажа, че имаме много интересен диалог, който протича на господин Кун, искам да кажа, може би защото съм французин, че нямам желание да затруднявам правителството на Германия. Смятам, че ролята на координатора е да говори с конкретния район от дадена страна. Лендер. Знам, че има програми на местно равнище също. Има и аз съм политик на местно равнище и съм много предпазлив. Госпожо Майснер, какво да се направи? Аз мисля, че проблема с финансирането на железниците е огромен, включително на традиционните железници. Либерализацията е едно нещо, а пък от друга страна цените трябва да се намаляват. Но не това е единствения инструмент. Ако не можем да взимаме пари от другите видове транспорт и да ги влагаме в ЖП транспорта, тогава наистина ще имаме проблеми. Инфраструктурата е, е скъпа, Нужни са средства от а, а, държавите и поколения наред ще трябва да отделят средства за това. Съответно, има и частни инвестиции, но те, когато се вложат, се очаква да се експлуатират 100-200 години. Относно това дали да изберем Дунава или железопътния превоз, ами по Дунава е трудно да се превозват пътници – а пък дали да направим Дунава по-подходящ за товарни превози Знам, че румънците са решили да има трасе Унгария-Констанца. Много време ще отнеме, няма да е лесно и пари нямат, но искат да го направят. И ако имат на лице публично-частно партньорство, ще се случи. Така че аз бих предложил альтернативна стратегия през Сърбия, ако трябва да се е, подобри ситуацията. Госпожо Лихтенбергер, Линц Прага че, през Чешка ви добичи. Това ще изисква още известно количество милиони евро, за да стане в следващите години. 300 милиона по-точно но там ландшафта е такъв, че разходите ще бъдат много големи, ако се прави високоскоростно трасе. Ако пък мислим за, път, е, за превозен ЖП транспорт за това, товари, ще бъде малко по-лесно. Всъщност, единственият въпрос, който стои в момента е как тези държави ще получат достъп до Средиземноморието, дали всички да минават през Бърно или по някакъв друг маршрут. Възможните отговори са няколко. По оста север и юг за централноевропейските държави. Надявам се, че ви отговорих. Господин Секи. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички за много интересните въпроси и бележки. Ще се постарая да дам отговори. Първо, за забавенията по политически причини. Надявам се, че не съм използвал израза по погрешен начин. Аз по-скоро говоря за политически затруднения или забавения по политически причини, но това не беше нещо, което е свързано с оценка. По-скоро говорих за затрудненията, когато става дума за трансграничен контекст. Защото обикновено това включва участието и на, регио, на регионите, и на националните правителства, тъй като времето върви много бързо, тъй като всички тези органи за управление имат своите ангажименти. За това много се зарадвахме, че беше подписан меморандум за взаимно разбирателство в Сарагоса. Както вече ви казах, в средата на ноември ще се състои следващата среща. По този начин ще започне да работи групата на високо равнище. Т.е. ще има един орган, който ще работи постоянно – и както каза госпожа Яла Сендер, това може да бъде сериозна стъпка напред, защото разбира се, липста на време и забавянето може да бъде оправданието в много случаи, просто защото някой не е готов да почне да работи или дори не е взето решението. Но, наистина, понякога, както вече казах, просто е сложно всички заинтересовани страни да се срещнат, да се договорят и да се постигне нещо конкретно. Така че това беше основната ми идея. Това се отнесе и до въпроса за политически решения. А що се отнася до Франция и Испания? Виждаме, че там има някои затруднения. Не съм толкова загрижен за контактите между Испания и Португалия, но предполагам, че важното е, че се поддържат постоянни контакти и сътрудничество между различните нива на управление на участващите страни. Проект 16. Разбира се, не съм аз този, който взима решенията. аз ви давам едно бюрократично мнение. И, има една обща рамка за приоритетните проекти. Спомням се гласуването в Европейския парламент. Но сега ще ви кажа личното си мнение – според мен е разумно да се започне да се работи по един подобен проект, който разбира се е сложен и отнема много време. Това е един дългосрочен проект. Но тъй като вият, е- аз съм от Алпите, Знам много добре историята с тунелите. Знам, че много време мина, докато се постигне съгласие. Трябваше много време самите тунели да бъдат построени. Смятам, че е добре да се извършат предпроектни проучвания и ако е възможно да започне отново да се експлуатира вече съществуващата стара връзка между Испания и Франция. Знам, че има някои технически затруднения там. Но все пак това е един привлекателен вариант, също така от гледна точка на туризма. И все пак ще може да се използва този участък. Това, което ме притеснява е, че има европейски средства за финансиране на предпроектни проучвания и ви от средносрочния проект виждате, че тези пари могат просто да бъдат, да бъдат изгубени. Просто трябва да се започне работа. И ние ще говорим за това с двете правителства, когато се срещнем с тях, за да може да се вземат решения какво да се направи за Средиземноморския коридор – сега ще говоря за проект 19. Този коридор не е част от приоритетния проект, но характеристиката му е такава, особено някои отсечки, че той има наистина значение, подобно на значението на приоритетните проекти не на последно място, това се дължи и на това, че той включва крайбрежната ивица на Испания. Мисля си, че е важно да си осигурени връзки не само с Барселона, но и други средиземноморски пристанища, за да се гарантира и връзката с Франция. Смятам, че ще бъде много важно да се предефинира политиката за трансевропейската транспортна мрежа. Защото ако се постигне съгласие, средиземноморският коридор ще бъде включен като част от основната мрежа която включва много елементи при същи на Средиземноморския коридор, особено що се отнася до превоза на товари. Връзката, с, Ним, връзката Ним Монпелие беше отложена по различни причини, финансови, технически и други. Така че трябва да го признае, така или иначе до 2020 година не се очаква да бъде завършена високоскоростната връзка между Монпелие и Лион. Така че ние ще включим в проекта и увеличават на капацитета на действащите линии Перпенян Фигерас. ще позволи да се използва по-интензивно този участък. Очакваме френските високо скоростни влакове да пристигат в Фигерас – Това означава, че може да се използва сегашната линия, но тя трябва да бъде модернизирана, за да може да бъде експлуатирана по-добре и накрая. Що се отнася до Атлантическия участък, въпросът беше зададен от госпожа Билбао. Въпреки, че има определени забавения на някои участъци, изпълнението на територията на Испания, включително и страната на Баските, напредва. Проблемът основно се състои в това, че трябва да се решат неяснотите с трансграничните участъци. От страна на Франция вече почти всичко е готово. И това е така, защото решенията от френска страна вече или се взимат, или дори вече са взети. Така че очакваме момента, когато се изгладят всички различия и се постигне решение. За страната на Паските беше извършена много добра дейност от медиатора – Това особено въжи за решаването на екологичните проблеми между Франция и страната на Паските, така че този медиатор или омбудсман работи много усърно. Бяха определени основните екологични проблеми. Смятам, че между правителствената конференция сега вече има всичко, което е необходимо, за да се постигне напредък. И разбира се, това ще позволи да не се губи време. Смятам, господин председател, че отговорих на поставените въпроси. Отново бих искал да ви благодаря много за вниманието. Благодаря ви, господа, за изказванията и отговорите на поставените въпроси. Както казах на госпожа Пайс и на господин Валенте, имаме желание да работим с вас в тясно сътрудничество и да ви съдействаме в задачите, които имате. Знаем, че е трудно когато става дума за железопътен транспорт, но ние сме тук, е, за да ви помогнем, да ви консултираме, ако имате желание. Благодаря за отделеното време. И моля, уважаеми членове, нека да изразим своята благодарност. Благодаря, уважаеми колеги. Ще продължим в 3, когато тук ще присъства уважаемия господин комисар и ще приключим с останалите 4 координатори. Ще трябва да се справим в рамките на час и половина, да изслушаме 4 координатори, но съм сигурен, че ще се справим. 3 часа за господин комисаря. Благодаря на всички. Приятна обедна почивка.